опозицията и лидера Дебланко. С това а, приключихме изумилите изказвания. Давам думата на комисаря Баро. Ние е, се запознахме а, с а, проблема а, с коработрошението на кораба, а, който е пътувал от, с иммигранти от Либия към Европа. 275 е души имало на борда, повечето от тях се смятат за изчезнали. Комисията изрази а, своята, а, своя гняв а, и своето съчувствие а, по повод на това печално събитие. И разбира се, отговорност носят криминалните организации, които а, ръководят а, този а, незаконен трафик и които се обогатяват от човешката мизерия. Трафика продължава да се развива, продължава да се усилва. Всички заинтересовани страни трябва да мобилизират усилията си, за да се прекрати тази практика. И тук Либия трябва да играе своята роля, да изиграе своята роля. Тя трябва да вземе решителни и ефикасни мерки в борбата срещу трафика на хора, който започва от нейна територия. Да се предотврати отплуването на такива незаконни кораби. Да се помогне в търсенето на кораби, които са в беда. А също така и да се осигури международна закрила на иммигрантите в съответствие с нейните а, задължения, поети в 1969 година от Испан-Африканската конвенция. Конвенция, която тя е подписала. През последните няколко години Европейската комисия поиска от либийските власти да поемат своята отговорност и да вземат ефикасни мерки в сътрудничество с Европейския съюз и неговите страни членки. Трябва да кажа, че ние предложихме, все предлагаме все по-голяма финансова помощ на Либия, за да изпълни тези задачи. Очевидно е обаче, че либийските власти трябва да използват тази помощ за по-ефикасна борба с трафика на човешки същества и незаконната иммиграция и за укрепване на граничният контрол, особено по южните си граници либийските власти също така трябва да създадат система за прием на иммигрантите в съответствие с международното право. Истина е, че Европейския съюз е готов да сътрудничи, готов е да помага на кораби изпаднали в беда в Средиземно море. През идният месец започването на операциите Nautilus и Хермес, организирани от Frontex, нашата, граница за опаз... нашата агенция за опазване на границите, ще струва около 24 милиона. О, комисията приканва всички страни членки да участват в тази работа и в тези две инициативи. Необходимо е също така страните членки да проявят конкретна солидарност с Италия и Малта, които са най-силно засегнати от иммигрантската вълна. Необходимо е също така, както вече казах, Либия да поеме своите отговорности, включително и с реадмисията на емигранти, които идват от нейна територия. Италианските власти смятат, че от 15 май тази година ще могат да започнат съвместни патрули с либийските военноморски сили, за да могат да пресрещат и прихващат кораби, които превозват незаконни иммигранти. Ние приветстваме подкрепата от италианска страна за, италиан... за либийската флота. Но освен тези спешни мерки, комисията счита, че трябва да се отдаде приоритет несъмнено да се даде приоритет на човешкото измерение на този проблем. Имигрантите, които са жертва на безкруполни трафиканти, обикновено са хора, които бягат от войни или от преследвания. И ние желаем събитията от последните дни да събудят във всички страни членки съзнанието за това колко сериозен е наистина проблема. И по този начин ние ще можем заедно с страните членки и заедно с Европейския парламент да подготвим Стокхолмска програма, голяма част от която ще бъде посветена именно на глобалния подход към проблемите на иммигранцията. Глобалният подход към проблемите на иммигранцията е необходим за разработване на дългосрочен план за управление на иммигрантските потоци като се вземат предвид а, нуждите на страните, от които тези мигранти произхождат. Това от едно, една страна. От друга страна тази стратегия трябва да ни позволи да задълбочим нашия диалог с нашите африкански партньори, включително в процеса на РАПА, в рамките на отношенията между Европейския съюз и Африканският съюз. Трябва да намерим общи отговори на тези предизвикателства. а също така и да използваме възможностите, които ни дава законната иммиграция. За възможности, които тя дава и за Европа, и за страните, от които идват иммигрантите. Една подобна стратегия трябва да мобилизира допълнителни ресурси, като засили сътрудничеството между страните, които са източник на емиграция и които са транзитни за да може да се победят организациите на трафикантите. Тази стратегия трябва в крайна сметка да помогне да управляваме по-добре на територията на трите членки поток от хората, които, които търсят убежище които имат право на защита по сила на документите за защита на бежанците от трети страни. Госпожа председател, дами и господа депутати, преди 15 ти на дена бях в, на остров Лампедуза и в Малта. Видях с очите си, чух с ушите си драмите на онези, които са подлъгани от безкруполни трафиканти да рискуват живота си в морските простори. Мога да кажа, че след последният инцидент трябва да се отнесем много сериозно към този проблем и да призовем всички страни членки а, да осъзнаят сериозността на проблема и също така а, да разберат, че проблемът се задълбочава и състоянието на тези хора наистина е ужасяващо. Благодаря на парламента, че се обърна към комисията по този въпрос. Ще кажа, че аз лично съм ангажиран. През идните месеци ще се опитам да направя всичко възможно подобна трагедия да не се повтаря. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Господин Диас Демера. Благодаря, госпожо председател. Днес ние изразихме своята болка и солидарност по повод смъртта на всички тези мигранти в Средиземноморския басейн. Това са отчаяни хора, които очевидно са били измамени които са искали да стигнат до избрано от тях място при обстоятелства, които не са можели сами да управляват. Те са очаквали да достигнат до едно несъществуващо Елдорадо. Европейския съюз и държавите членки трябва да направят нужното, за да се прекратят подобни трагедии. Направили сме доста, но недостатъчно. Трябва да видим колко ограничения има нашата политика в това отношение. Разбира се, няма перфектни решения за проблема, но ни е необходима една последователна твърда политика. Трябва да се придържаме към политиката на сътрудничество с страните на происход и страните на транзита. Това сътрудничество е от жизнена важност. Ние разбираме ползвите от легалната миграция във време на криза особено, но трябва да работим и с страните партньори, за да извършват нужните проверки по границите да имат строги мерки срещу трафикантите. Ние правим много, но недостатъчно. Трябва да засилим дейността на Фронтекс да се извършва контрол по критичните точки, където има най-силен натиск от нелегална иммиграция. 22 милиона евро, господин комисар, това е огромен ангажимент, но ние трябва да направим всичко това. Трябва да поемем своята отговорност. Госпожа Наполитано за две минути. Благодаря, господин председател. Става дума за 500 беседно изчезнали. Като че ли бройките се доближават до тези по време на битките по време на Втората световна война. Наистина, подписан е двустранна спогодба Имам предвид наскоро подписаната спогадба с Либия, но какво се случва? Независимо от подписаната спогадба, е, подобрение не се забелязва. Освен това има и, и обещания е, за инвестиции, е, други разпоредби относно миграционните потоци и така нататък. Но на практика 100 хиляди или стотици хиляди млади хора от африканските държави е, прииждат към Европа, независимо от е, сумите, които ние обещаваме и които инвестираме в крайна сметка именно в е, африканските страни. И също време има и много-много други Други неща, които би трябвало да споменем в този контекст, да кажем доставките на уран, които само помагат на е, трафикантските организации. Е, тук се играе с е, огъня. Когато се бавим, когато изчакваме, рискуваме твърде много, рискуваме наистина да се подпали нашата черга не е достатъчно това, което сме направили до сега, не е достатъчно и да се омалуважава информацията, която получаваме за е, нещастието на тези хора и за е, нестихващата миграционна вълна. Е, имайте предвид, че става дума за съдбата на Европа. Благодаря ви, госпожо Неаполитано. За АОДЕ господин Депре има думата. Господин председател, от името на моята група трябва да кажа, че се скланям глава пред тази нова проява на цинизъм и престъпност. Реалността, господин председател, е, че разходите за опазване на южните граници не са достатъчни когато корабите напуснат африканските брегове, пасажирите е, имат избор е, от една страна или да потънат и да намерят смъртта си, или е, е, мизерия, или да бъдат експулсирани, ако стигнат е, е, европейските брегове. Тази драма ще продължава, докато Европейския съюз не прояви политическа воля да преговаря с страните, от които произхождат емиграцията и с транзитните страни. Необходимо е първо по-добър граничен контрол и второ една значителна а, законна емиграция на, за страните, за развиващите се страни. Иначе жертвите ще продължават въпреки нашето съчувствие. Благодаря, господин Депре. Сега давам думата на Елен Флотър от името на зелените. Колко са били те? Откъде са идвали те? Имало ли е там деца, жени, е, бежанци? А, дали нещо е попречило на кораба? Дали а, защо и как той е потънал? Не знаем подробностите за драмата, знаем само, че стотици са загинали, както хиляди други отдавили се в Средиземно море. И а, няма какво да обвиняваме метеорологичните условия, когато а, толкова много емигранти гинат в мизерия. Защо? Те идват от едни опустошени райони и намират а, нашите а, затворени граници именно борбата с е, иммиграцията кара емигрантите да избират все по-рисковани пътища, за да проникнат в нашите страни. Въпреки общите патрули, именно а, а, на Либия и на Италия. Защото а, тези кораби, натоварени с а, а, емигранти, са решени да проникнат в Европа. Нито патрулите, нито бодливите, а, заграждения с бодливата тел ще прекратят този поток от иммигранция. Въпросът е, Европа готова ли е да поеме последиците от един подобен избор? Ние не го знаем и затова питаме комисия, искаме от комисията и страните членки да направят всичко възможно, за да откриват оние, които са изпаднали в беда в морето, да установят обстоятелствата на последната катастрофа, да осигурят е, редовна помощ а, е, е, за всички, които изпадат в беда. Трето, да прекратят всякакви преговори по тези въпроси с страни, които не гарантират човешките права. Четвърто, да зачитат човешките права на онези, които са напуснали която и да е страна, където и да се намират те. Онези, които са се отдавили в Средиземно море, не са незаконни емигранти. Да не приема несправедливи и произволни мерки срещу иммиграцията. Да насочи своята политика да прекрати е, дъмпинга на селско-стропански е, продукти, експлоатацията на подземните богатства в страните, от които идват емигрантите. Благодаря, госпожа, госпожа Флотър. Сега от е, името на Обединената Северна Левица, господин Катаня. Благодаря, господин председател. Случилото се завчера е една позорна драма. Една от многото. Тази драма в момента вече е, стига до, до пределите на поносимостта ни. Виждате, че става дума за човешки живот, за мъже, жени, които са загинали. А те са искали само едно по-добър живот. Те са искали да избягат от е, глада, от мизерията, от войната. И този вид е, корабокрушение не е нещо, което се случва рядко, не е изключение. Не, тези корабокрушения са в крайна сметка е, една логична последица от е, миграционната политика на Европа и от политиката естествено на страните на происход на тези е, хора. Ние се опитваме да предпазим нашата територия, ние се опитваме да я предпазим включително и с е, бодлива тел, с телени огради, за да не позволим на бягащите африканци да стъпят на нашия бряг. И на практика ограничихме предоставянето на обежище. А това е свързано с, с права. Ние окастрихме правата на хората, които бягат от е, тоталитарните е, режими, от е, опасността за техния живот. И през последните години хиляди мъже, жени, деца, без да знаем имената им, станаха храна на средиземноморската риба. Днес председателят Петеринг трябваше да отдели една минута мълчание в памет на загиналите. Това е естествено един важен символичен жест, но той не е достатъчен. Необходима е конкретна политика, необходими са конкретни действия. И ние тук в този парламент казваме никога вече потънали кораби там. Следващият оратор е комисаря Барон. Ще говоря съвсем кратко, господин председател. трябва да приемем, както вече казах, глобален, глобален подход, да, подход, да работим в партньорство с всички страни. Вече подчертах, ние европейците носим своята отговорност. От една страна ще насърчим е, е, и регулираме законната емиграция, от друга страна ще приемаме беженци, които бягат от преследвания и от война, но също така трябва да кажа, че е, има някои трети страни, е, с които преговорите са много трудни. Е, понякога те дори отказват да преговарят с нас. Например, Либия няма система за приема на беженци тя би могла да ни помогне, като спира а, е, е, една част от хората, които прекусяват нейната територия и като помага на тези бедни бежанци. Но аз трябва да кажа, че Либия оставя а, е, а, да отплуват от нейни брегове кораби в а, ужасно състояние и след това трябва Малтийската флота да ги спасява. И това са, разбира се, хора, които са експлуатирани, те са жертва на трафикантите. Наред с това, необходима е известна твърдост в преговорите с страните, които не изпълняват своите международни задължения. Трябва да мобилизираме всички заедно усилията си, за да не се повтарят подобни драматични инциденти в Средиземно море. Благодаря, господин комисар. И сега преминаваме към следващата точка на дневния ред. А това е докладът на господин Лакс за визов кодекс на общността. И ще дам думата на господин Лакс. Благодаря ви много, господин